обещанието си за водещия кандидат. Моето политическо семейство се бори за много въпроси, които сега са заложени в вашата а, програма. Притесняваме се обаче, че резултатите не са достатъчно. Нека да подчертая, че надеждността на Европейския съюз на глобално ниво зависи от нашите собствени вътрешни политики на способността ни собствената ни къщичка да бъде подредена. Очакваме ви да се погрижите за върховенството на закона, както тук у нас, така и по света. Това означава силна позиция срещу всички путиновци, ердогановци, Виктор Орбановци и Болсонаровци. Апелираме вие да направите всичко по силите си, така че до година да получим зелена светлина за преговори с Македония и Албания. Действително време е да започнем да вършим важните задачи. Да се погрижим за справедлив превод. Да се погрижим за устойчивостта, да защитим работниците и да имаме устойчива външна политика. Убедена съм, че с помощта на господин Тимерманс и ваша помощ тази комисия ще се приближи до гражданите, ще чуе техния глас, техните притеснения и проблеми. Благодаря. Благодаря, госпожа Инфелт. Има минута. Благодаря, госпожо председател. Тук съм в средата. В зелено. Аз ще гласувам за вас, но по прагматични съображения, без въодушевление. Има някои изключителни личности, най-висок брой жени и жена-председател, еко-сделка, акцент върху геополитиката. Това е хубаво, но имам и някои притеснения, честно казано. Упоритото ви отказване да отеглите спорната, спорното заглавие на портфела за миграция. Козметичната промяна, която е направена, не ме убеждава. Независимата комисия е залог за работата на ЕСА. 200 милиона европейци гласуваха през май. Те не гласуваха за Европа на сделки, които са зад коалисния, за Европа на парламентарната демокрация. Трябва да покажете дали сте към стара или нова Европа ще получите моя глас трябва да спечелите и моето въодушевление. Успех, господин Уртесън, за една минута. Госпожо председател, госпожо Фондерлайн, в колегиума има няколко много добри представители, но ние няма да ги подкрепим поред причини. Една от тях е политиката на съседство, възложена на приятел на Виктор Орбан също и въпроса за утвърждаване на европейския начин на живота тук ресора наистина ни тревожи. Искаме да видим какво ще стане в тези области, но няма просто да стоим и да гледаме. Не искаме да бъдем бездейни свидетели. Искаме да променим нещо и да окажем, да повлияем на проекта. А това изисква външна политика, отговор на въпросите за климатичните промени, на социални въпроси и за това нашата политическа група ще ви съдейства. Но очакваме да покажете политическа воля за изграждане на мнозинство, когато става дума за социални екологични теми. Господин Вилимски, една минута. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Мнозина от вас ръкопляскат на тази комисия. Аз съм на друго мнение. Според мен това е фал старт по две причини причини. Първо, съгласно Лисабонския договор трябва да се, тя трябва да се състои от 27-28 комисари. Тя трябва да бъде намал... съкратена с една трета, за да работи по-ефективно. Това не е сторно и този огромен брой еврокомисари води след себе си проблема, че се измислят нови регулативни мерки, които са непознати на хората по места това е първото и второто. Не стана дума за това, че в Европа има истински разлом между номенклатурата, искаща централизация и, и желани, желаещите повече национален суверенитет. Може би е възможно да постигнем цел, ако се откажем от непрекъснатото законодателна дейност, а помислим за това какво се нуждае Европа повече повече сигурност и повече благоденствие, а не повече регула... регулатори. Господин Терч. Искам да ви напомня за всички войници, които загинаха в борбата срещу ислямския фундаментализъм. Госпожо фон дер Лайен, искам да ви кажа, че ние ще гласуваме против вашата комисия. Смятам, че вие сте поели на един идеологически поход, който не е в интерес на европейските граждани и различните европейски нации като такива. Има определени сектори, които са изключително притеснени, защото, както аз казах, вие сте поели на поход. Всички са притеснени от този зелен пакт. Това е химера, една иллюзия, блян. И той се базира на а, всичко останало, но не и на научни изследвания. Ще ни коства милиарди. Ще бъде безконтролно упражнение ще се отрази на бизнеса, ще изисква и жертви в а, сектори, които няма да получат никаква компенсация. Благодаря. Господин Папатаки, за една минута. Новата комисия има същите съставки, като Европейския съюз. Гласуваха политика против гражданите, искат по-ефтина работна ръка, социалната закрила намалява, хората обедняват, Предприемат се мерки срещу синдикатите и екстрадират се бежанци и мигранти. Икономиката не расте с бързи темпове. Може би предстои нова криза. Насърчават се зелени фондове, нови инвестиции за дигитална икономика, печелят големите компании. Водят се търговски войни в Европейския съюз. Няма съгласие какво ще направим по въпроса с САЩ и Китай, Брексит, милитаризацията на Европа – Европейската комисия е с председател бивш министър на отбраната в Германия. Това е една историческа битка на хората, които ще се борят против правителствата и ще искат да се отговори на техните потребности. Господин Таяни, минута и половина госпожо дер Лайен. Вашата комисия ще бъде избрана, защото осъзнаваме колко е важна миграцията, гъвкавостта, ролята на цифровизацията, борбата с рака, вътрешната сигурност, отношенията с САЩ, индустриализацията. Споделяме вашите политически разбирания за Европейския съюз, но искаме да видим всичко това отразено отразено в бъдещия европейски бюджет. Да, е, нуждаем се да работим за климатичните промени, но земеделието и, биз... и промишлеността не трябва да страдат от това. Затова конкурентоспособността на нашите фирми трябва да се запази на национално и глобално ниво. А това предполагам и мерки срещу нелоялната конкуренция тук трябва да противодействаме на китайската хегемония, която прави дъмпинг, дъмпинг на всички нива, не само економически, но и социален. И освен това, земеделието не бива да жалим средства за ОСП. Трябва е от принципно значение за цялата заетост в Европейския съюз. По въпроса за иммиграцията, нека не да обърнем внимание на Африка. Нуждаем се от истински план Маршал, за да намалим миграцията. Марш, план Маршал за Африка и е, още нещо, не трябва да забравяме а, смъртта на е, Дафне Галиция. Не бива да се примиряваме, докато не открием извършителите. Госпожа Шуица, минута. Днес е много важен ден за този парламент. Ще одобрим комисията за следващите 5 години. Мисля, че това е чудесна цел да се опитаме да бъдем първият въглеродно неутрален континент. Този зелен пакт е важен. Толкова важен, че всички трябва да поемем заедно своята отговорност, за да можем да оставим на децата си една устойчива Европа и един по-устойчив свят за нашите внуци. Никой не бива да бъде изключен и пренебрегнат. Необходим ни е справедлив превод, преход. Необходимо е също така да гарантираме, че има повече работни места в Европа в добри условия. Не бива да пренебрегваме младите хора, една трета от които са безработни. Трябва да засилим социалните права в държавите членки и да продължим да работим със социалния стълб, зад който застават абсолютно всички държави в Европейския съюз. Същевременно трябва незабавно да се погрижим за миграционна политика, която носи солидарност и споделя отговорността, така че заедно да а, постигнем по-добър резултат. Смятам, че има шанс това да се случи. Приветствам инициативата на Комисията за един съюз, основан на равенство, който има стратегия в това отношение. Необходимо е наистина да защитим своите демократични права и да подобрим живота на хората, като а, постигнем резултат, явен резултат. Благодаря. Благодаря, господин Балтман, за една минута. Благодаря. Госпожо председател на комисията, по-късно ще гласувам по въпроси, които са от особено значение Никога не е имал толкова амбициозен план за климата, миграцията, иновациите, дигитализацията и нашата економика. Господин Борел ще се бори за място на Европа в света. Аз ще разчитам на вас относно конференцията за бъдеще на Европа. На вашата подкрепа. Много въпроси могат да бъдат обсъждани за бъдещето на Европа, и нейното оформяне. Мисля, че можем да отправим много важен сигнал към гражданите на тази конференция. Как Европа ще работи за тях в бъдеще? Няма да ви изненада факта, че очаквам от вас да вземете в ръце юздите, да ни насочите в правилната посока, да дадете силата, от която се нуждае Европа. Това очаквам аз от вас и вашите колеги комисари. Ако не го направите, определено ще ви информираме, но ще ви помоля да действате напред. Господин Давид за една минута. Европска комисия мам значи... Гледайки Европейската комисия, изпитвам съмнения дали ще действате в интерес на гражданите, дали тези евро, европейските граждани няма да изгубят своята идентичност. Е, като говорим за екология, някакси изведнъж а, е, става дума, не, не споменаваме споразумението с Меркосур, най-голямото най-големия проблем е бъдещето, бъдещия ресор на Вера Юрова, европейските ценности, равнопоставеност, не дискриминация. Как ще е, се, се съчетае това е, с изолацията на определени райони и е, недостатъчно финансиране на земеделието е, нов сценарий на Оруел става факт. Следващо изказване, една минута. Господин Патън, госпожо Фондерлайн, по много въпроси не съм съгласен с вас. Е, федерализацията на Европейския съюз до оформянето на един суперщат. Разочарован съм, че след толкова години членство в Европейския съюз не успяхме да ви убедим, че успеха на Европа всъщност зависи от е, защитата на суверенитета на държавите членки. Със сигурност напускаме. Искам да ви кажа, че въпреки нашите различия, Европа няма по-добър приятел от Великобритания – Разбираме защо за вас са приоритет измененията на климата, конкурентоспособността, миграцията, сигурността и върховенството на закона. Няма да намерите по-добър съюзник от Великобритания по отношение на целите в това отношение. Следващите месеци ни чакат големи предизвикателства, особено предвид отношенията помежду ни. Надяваме се, че вие ще помните Великобритания а, като а, съюзник, с който е добре да има силни търговски отношения и добри отношения по принцип. Малко време бях депутат в тази институция, но винаги ми е било приятно да работя и да споря с колегите в тази зала. Нямам търпение да работим заедно и за бъдеще, за да подобрим бъдещето на всички наши европейски граждани. Една минута и половина за господин Ранжало. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател на комисията, първо искам да ви поздравя за изказването, за програмата и за екипа. Искам да ви поздравя и за умението ви да вдъхновявате хората. Толкова много хора в Европа, включително и нас самите тук в парламента. За разлика от холандските ни колеги, може да разчитате на моя глас и въодушевление. Не можем да приемем бюджет, който е по-малък от предишния. Трябва да поставим акцент върху политиката на сближаване, защото сближаването е под заплаха. Без него не може да има Европейски съюз. Чака ни важна задача – Фонда за справедлив преход. 5 милиарда евро могат да бъдат пренасочени от кохезия към този фонд. Новите приоритети се нуждаят от ново финансиране. Политиката за кохезия не трябва да се засяга. И относно конференцията за бъдещето на Европа. Трябва да бъдем много ангажирани с този план. Трябва да привлечем гражданите Комисията не трябва да прави това, което правят някои колеги в тази зала и да се правят заключения преди да изслушаме гражданите и преди те да участват в конференцията. Комисията и всички институции трябва да разчитат на успеха на тази конференция за бъдещето на Европа. Господин Морай, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Предстоящите британски избори е, не ни освобождават от законното задължение да излъчим еврокомисар. И е жалко, защото е, от това се нуждае нашето сътрудничество. Е, а че правно неиздържано е факт. Тази комисия бе част от процеса на изграждане. За това аз се радвам, е, че за прогресивните комисари, но се надявам, е, че за това, което ще направите, равни права за работниците, борба с дискриминацията, много от тези досиета са забавени, забавени заради необходимостта да се преодолеят определени предизвикателства. Така че част от това, което ние ще правим, бе част да изградим една по-прогресивна комисия. И така ще гласуваме. Но искам да спомена две неща, върху които съм работил през последните 20 години. На, както каза и бъдещия председател на комисията. Първо, загиналите в камиона и загиналите в морето. Ще се нуждаем от пакт за миграцията. Това е предизвикателството, защото нямаме право на грешка. И това е голямо предизвикателство пред Европейската комисия, за да се поправи е, европейската политика. Желая ви на добър част, но това, което ще трябва да направите, трябва да отговаря на европейските ценности и достоинство. А за бъдещите предизвикателства, вие споменахте изкуствения интелект и отговорното боравене с Дания. Не искаме е, Китай и САЩ да се намесват в тези неща. Така че за Европейския съюз е изключително важно е, да се пребори с това. Гордея се, че бях част от този Европейски съюз. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Няма Никакво съмнение, че съставът на бъдещата комисия е с високо качество. Аз мисля за моя съотечественик Никола Шмидт и за много други, казвайки това. Обаче, въпреки това, искам да посоча и Силви Голяр, която по моя гледна точка беше просто заблудена и от нея към нея имаше зложелателно отношение по време на парламентарното изслушване. Очевидно, при тези обстоятелства критичните въпроси не само се поставят на масата, а са и абсолютно необходими и въпреки това, това не оправдава вражеското отношение към нея от членовете на Европейския парламент. И аз искам да цитирам ние ще убием и смятам, че това изобщо не отговаря на коректното парламентарно поведение. И тъй като това решение е взето без респект и обективност, ние всъщност стигаме до наистина изключителни обстоятелства. Аз не приемам формата, под която това решение беше взето от някои мои колеги. Благодаря. Господин Мадисън за една минута. Е, е За съжаление не е възможно да подкрепим тази комисия защото тази комисия е, няма легалност. Госпожа фон дер Лайен не беше включена в списъка на водещите кандидати, но това, това можеше да бъде форма на дискусия, обаче тя, нейната кандидатура не беше обсъдена. Лошото беше, че Германското министерство на отбраната под е, нейно ръководство имаше изключително лоши постижения и е, същото се отнася и за консултантските договори, които са сключени с тази нова комисарка начало на комисията. Бъдещето на Европа изглежда доста мрачно. За съжаление тази комисия няма да може да осигури добро бъдеще. Фокусът сега се поставя върху климатичната истерия но Европейския съюз не е федерална конструкция. Това е обединение на суверенни държави. Благодаря. Ще приемете ли карта? Извинявайте, господин Карис не иска синя карта. Това беше процедурата за спонтанни изказвания. Искам само да ви кажа, че процедурата за спонтанни изказвания изказвания я приключихме, защото имаме много дълъг списък. Давам думата на госпожа Шойдрова. Уважаема госпожо председател, за разлика от преждеговорящите, аз смятам, че тази комисия заслужава нашата подкрепа и доверие. Благодаря на госпожа председателката. Тя спомена Нежната революция и Вацлав Хавел. Новата комисия след като бъде гласувана днес, ще може напълно да поеме ролята си и ще започнем да работим по работата, която ни предстои. Аз говоря като координатор на своята група, комисия Култ, комисията по култура. Наистина оценявам факта, че избрания председател на комисията допълни портфолиото на госпожа Габриел, като добави култура развитие и научно-развойна дейност. Мисля, че комисията разбира, че спорта е много важен за приобщаването, тъй като нямаме това като част от заглавието на портфолиото. Нека да имаме една такава група, за да може да имаме включване и на тази тема в работата на Европейския парламент. Искам да приканя Европейската комисия да подкрепи отрояване на бюджета за програмата Еразъм. Тя носи много добавена стойност, помага и на учители, и на ученици и студенти да подобрят своите умения, своя опит и съответно носи много добавена стойност на Европейския съюз, защото това допълва европейския опит на тези хора имаме приобщаване и нещата ще се случат по-добре, ако увеличим бюджета. Това е много важно. Освен това, очаквам да имаме една програма за солидарност, важна за младото поколение. Господин Когила, за една минута. Мадам Че. Госпожа председател, най-напред искам да ви поздравя за това, което направихте до момента и това, което ще направите. Като литовец, като човек с политически опит, аз ви вярвам. Няма да ви давам политически съвети. Вие знаете много добре какво трябва да постигнете. Това ще бъде огромна задача. Може би при следващите пет години ще има повече предизвикателства в сравнение с сегашния период. Искам да ви пожелая да не губите личната си мотивация, лидерските си възможности при никакви обстоятелства. Като министър-председател по време на кризата зная колко трудно може да бъде, но аз се надявам, че този парламент ще бъде ваш конструктивен партньор лично на вас и на вашата комисия, въпреки политическите ни различия. Нека да се заемем с истинската работа, нека да оставим на страна примитивните политически битки. Желая ви успех! Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще бъдем много строга по отношение на регламента за изказване в рамките на една минута. Госпожа Спираки има думата за една минута. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Φοντερ Λάιεν, Πρόεδρε της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Фондерлайн, ние ви гласуваме нашето доверие и нашата подкрепа и е, това във време, което ще бъде белязано от големи промени на Европейския съюз. Е, трябва наистина да се осигури достатъчно финансиране, достатъчно участие на частния сектор и част и трябва също подкрепа с всички възможни средства. За нас това трябва да бъде Европа, която върви напред, която да върви към декарбонизация до 2015 година. Обаче все още има една Европа, която зависи от въглищата и тя не трябва да бъде изоставена. Има някои региони в източна Македония, които трябва да получат сигурност за това какви са техните перспективи така че промените и преходния период е, трябва да бъде приоритет за вас. Господин Бърглец, за една минута. лепа, госпа председуюча. predsedujoča. и in Бл... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, аз ще подкрепя целия екип на комисията, въпреки че не съм съгласен с всичко и с всички. Всеки месец на бездействие е загубен месец, както за Европейския съюз, така и за Словения. Пожелавам си комисията да насочи поглед към общата полза и да мисли за следните предизвикателства – социалната, зелена и е, цифрова трансформация да бъде придружена от е, справедлив социален преход. Ние трябва да работим повече за интеграция, която е в полза на всички и да подкрепяме правата на човека, също така Европейската стратегия за развитие, технически прогрес и инвестиции в инфраструктурата и накрая разширяването с включване на държави от Западните Балкани, мултилатерализмът и е, международното право са също важни предизвикателства. Следващият оратор. Знам, че вие искате да останем в Европейския съюз. Има и десетки милиони британци, които също като вас споделя това мнение. Сега аз се радвам на възможността да гласувам за тази комисия и да започнем да работим по сериозните проблеми, пред които е изправен нашия континент. Търговски войни, климатични промени, дискриминация и несправедливост. Аз обаче също съм засрамен и натъжен от това, че, европейския, че Великобритания, Обединеното кралство, наруши процедурата за участие в избора на комисар. Другите 28 държави представиха своите достойни кандидати, а ние не излъчихме никой. Това може би един от първите примери на една нация, която се бори упорито да има по-малко въздействие, която крещи, за да не се чува гласа и, и която лобира, за да запази мълчание. Много се надявам, че новото правителство на Великобритания ще бъде по-разумно. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Томашич има думата. Благодаря, госпожо председател. Новата комисия е не само с повече жени, но има и по-важни приоритети. Технократският е, формат на комисията има своите слабости, но все още служи добре. Сега трябва да се базира на нова структура. Има комисари от различни политически групи, но тази комисия изглежда все повече като структура, която работи по политическа програма. Трябва да се прояви прагматизъм, госпожо дер Лайн, и се надявам вие скоро да ме изненадате приятно. Благодаря, господин Ферейра. Сеньора президент, сеньора Вандер Лайен, госпожо председател, госпожо дер Лайн, чрез вашата политическа програма и вашите обещания, това ще бъде комисия, която трябва да бъде подкрепена в защита на нашите интереси. Европа, на която може да се разчита. Европа, в която интересите трябва да се защитават. На вътрешния пазар, на еврото и всичко това изисква много големи жертви от гражданите на Европа. Предвид големите различия от политическо и економическо естество, се получава така, че представители на големи економически интереси имат достъп до Берлемон. И е, всъщност структурните фондове, кохезионната политика не служиха за нищо друго, освен да разрушават обществения интерес и да намаляват броя на работните места и да създават, разбира се, също и несигурност по този начин. И разпределението на отделните ресори до някъде показва това. Ние виждаме, че голямата коалиция между социал-демокрацията и е, десните продължава да е на власт. Господин Кели за една минута. Аз се радвам лично и политически да ви подкрепя, както и колегията. Искам да подкрепя колегата от Ирландия, господин Хоган. Радвам се, как събрахте подкрепа, включително и сред зелените, които са по-малко от 10% от представителите в парламента. Аз аз не съм доволен. Няма да ви подкрепя. Мисля, че вие, господин Тиберманс, трябва да смените смените заглавието на зелената сделка на подобрена стратегия за климатичните изменения за Европа. Няма една група, която да не иска това да подкрепи и затова мисля, че трябва да промените името господин Маркес. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател на комисията, трябва да се заемем с работа. Вие имате подкрепата на моята политическа група, тъй като вие включихте нашите предложения и освен това във вашия екип са включени някои от нашите най-добри представители – но една реч може да остане само на думи, ако не бъдат заделени достатъчно средства за реализиране на това, което представя. Намаляването на CO2 емисиите не може да изчаква Китай, Съединените щати се радват на нашата колебливост, когато говорим за цифровата революция. Време е да се предприемат действия. Вие ще имате подкрепата на този парламент за вашите инициативи. Разчитаме на вас, за да хвърлите мостови между комисията и съвета. Следващият оратор за една минута. Благодаря. Васката националистическа партия подкрепя най-паритарната комисия в историята. Включват се феминистските възпори, което показва, че нашия съюз се базира на ценности с индустриална политика, с а, преминаване към кръгова економика, също справяне с а, неотложното решаване на климатичните а, промени. Устойчивостта изисква финансовите интереси да се подчинят на производството, да се гарантира достоен доход, хуманна иммиграционна политика, също регионите да бъдат по-готови да приемат хората. Трябва да се намери отговор на ултра силите, които искат да задушат демокрацията. Трябва да има повече емпатия и хуманност. Господин Папа Димулас за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Фондерлайн, аз искам да а, посоча нещо във връзка с комисията и нейната програма. Всъщност, целите, които сте набелязали, не могат да бъдат постигнати с един бюджет, който е всъщност 1% от БВП на Европейския съюз. Аз не съм съгласен с намаляването на бюджетни средства, предвидени за кохезионните фондове, за ОСП, за социалните разходи, но мисля от друга страна, че Европа е останала парализирана. Парализирана, защото не може да намери решение по въпроса с бежанците. И всъщност каква ще бъде ролята на господин Орбан и Салвини? Трябва да имаме по-амбициозни цели за борба с климатичните промени, корупцията и липсата на прозрачност. По тази причина Обединената левица ще гласува против новата комисия и е, всъщност ще играе активна роля в е, следващите пет години като опозиция. Госпожа Новак. Комисари, искрена честитка за... Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо фон дер Искам да ви поздравя за отличното представяне на вашата програма. Радвам се, че комисията се състои наполовина от жени и съм убедена, че това сътрудничество ще бъде ефективно. Вие сте поставила и правилните приоритети здравеопазване, сигурност, климатични промени и така нататък. Всичко това са важни приоритети и също така целите и отделните мерки трябва да намерят съответно бюджетно финансиране. По този начин те могат да бъдат постигнати по-ефективно и по-лесно. Най-много ме радва, факта, че вие поставяте в центъра на вашите политики човека, човека с неговите потребности. Ние в Европа навсякъде имаме еднакви потребности. Сигурност, мир, сътрудничество – това са ценности, които всъщност направиха Европа голяма. Благодаря. Комисия Европейска. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия миналата година реши да, предос... да представи проекти за две директиви, чиято цел беше да се въведе данък върху приходите от определени цифрови услуги. И съответно вие, госпожо фон дер Лайен, споменахте едно нещо, а именно така наречения цифров или дигитален данък. Аз искам да изразя своята пълна подкрепа за подобни мерки. Пожелавам ви успех в прилагането им, мисля, че са абсолютно ключови. За съжаление, знам, че начинът по който в момента се работи в съвета показва, че е много трудно да се въведе този цифров данък. Има много хора, които са против идеята и оказват отпор. Госпожо председател, аз също ви пожелавам вие да сте упорите и да продължите да работите последователно, без да се отказвате. Господин Богович има думата. Уважаема госпожо фон дер Лайен, мога да ви поздравя само за вашия компетентен и добре балансиран екип. Вие очертахте основните проблеми, които стоят пред нас климатични промени, здравеопазване, демографски проблеми, сигурност и това, което ме радва, че вие искате да решите проблемите така, че да откриете нови шансове. И това ще бъде гаранция за това, че Европа ще си остане най-хубавия континент, където ние можем да живеем един наистина живот с високо качество. Радвам се много, че вие подкрепяте разширяването на Европейския съюз с включване на страни от Западните Балкани. Тези държави трябва да получат помощ от нас в процеса на демократизация. Трябва да получат помощ при наваксване на изостаналността в тяхното развитие. Други проблеми обаче са свързани с интелигентните градове. Ораторът е прекъснат госпожа Грапини. Пардон, пардон, пардон. <laughs> Грапини? Yeah. Госпожа Гръпин има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател на комисията, от самото начало искам да кажа, че гласувах за вас. Много внимателно и слушах това, което казахте днес. Трябва да отговорите на много въпроси. Бих искала да подчертаете Обединена Европа. Все още има три държави членки, които не членуват в шенгенското пространство бих искала да отговорите на това какво става с някои негативни аспекти. Не трябва да крием нещата. Има откраднати деца, има насилие срещу жените, има намеса в изборите. Това намали доверието ни към вас. Вие трябва отново да спечелите доверието отново Днешното гласуване е само пробно. Трябва отново да спечелите доверието. С това приключихме спонтанните изказвания. Благодаря на, коми... на кандидата за председател на комисията, госпожа Фандерлайн. Ще направим кратка пауза до 12 часа.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 Колеги, мога ли да ви помоля да заемете местата си, за да можем да продължим? Prendiamo posto. Колеги, моля ви, заемете места. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto. Първо, За мен е удоволствие да приветствам част от нашите посетители. Колеги, моля ви, нека да започнем. Colleghe e colleghi, innanzitutto abbiamo il piacere di dare il benvenuto. Колеги, първо за мен е удоволствие да приветствам някои гости в галерията. Имаме представители от Япония, представители на тяхния парламент, на горната и долната камера. Приветстваме ви! Те са тук при нас за срещата между парламента на Европейския съюз и парламента на Япония. Имаме представители на тяхния парламент. За нас е наистина голяма чест японските ни приятели да са тук с нас в Страсбург. Освен това, за мен е голяма чест да приветствам 80 ученика, които са тук заедно със своите учители. Те са написали една декларация за правата на планетата, така че искаме да приветстваме и тях. Добре дошли в парламента днес. Много ви благодарим за това, което сте свършили и се радваме, че можем да ви приветстваме тук в Европейския парламент. И e adesso, e adesso iniziamo con la votazione sulle сега нека да пристъпим към гласуването. Първото нещо, за което ще гласуваме е избор на комисията. Уважаеми колеги, е, преди два дни 13 е, френски военни намериха смъртта си при един инцидент. Аз ви предлагам, господин председател, да вместим една минута мълчание за нашите войници, които се жертваха в Мали. Е, момент, момент, момент, момент. Един момент. Господин депутат Жадо, вероятно вчера не сте бил в пленарна зала. Тогава ние отдадохме почет на загиналите войници в Мали. Може би вие не сте внимавал, може би не сте присъствал, обаче тази минута мълчание вече я отдадохме в почет на загиналите френски войници. Сега няма да ви дам думата. Тъй като не внимавате, аз бих казал обаче все пак да направим минута мълчание. Iniziamo con la votazione. Благодаря, колеги. Сега нека да преминем към избирането на комисията, което е първото гласуване за деня. Преди това ще имаме възможност да чуем изказвания от политическите групи в обратен ред. Започвам с госпожа Фокс. Две минути. Уважаеми колеги, нека да сме чести. Нека да сме откровени с нашите гласоподаватели. Това е странен процес. Колеги, нас не използват като армия, която трябва да одобри недемократично налагане отгоре надолу на една комисия. Този парламент е смехотворен, липсва му легитимност. Това е нелегитимен процес на вземане на решения. Ние само отхвърлихме някои от кандидатите в измислени изслушвания на кандидатите, които бяха предварително подбрани без да има избор. Това лицемерие е очевидно и на плаката на фон дер Лайн извън сградата на парламента в Брюксел. Това е а, неприемливо. В националните демокрации нещата стоят по-различно. Има обаче дезинформация. Госпожа фон Лайн не беше избрана от хората, тя беше избрана от задколисни договорки. Сега тя има властта да определя приоритетите на Европа, да налага своя дневен ред на милиони европейски граждани, независимо дали това им харесва или не. Амбицията на комисията за нов зелен курс, за твърде мерки за економии и за избирането на Жозен Борел да отговаря за външната политика е проява на федерализъм. Това е отнемане на властта от демоса в полза на технократите. В Обединеното кралство ние ще имаме общи избори. Хората пряко ще гласуват на кого да възложат правомощия. Благодаря ви, госпожо Фокс, казва председателят. Гласоподавателите са онези, които решават. Госпожа Обри за две минути. Благодаря, уважаеми господин председател, скъпи колеги. Днешният е, вод е, не е, е като другите. Може би това е гласуване, което ще ни изправи пред решаване на огромните предизвикателства на нашето време, климатичната криза и неравенството. Това не са противоречиви цели. Ние трябва да констатираме, че наистина до сега трябва много да се направи. Трима комисари бяха отстранени да, за липса на а, съответствие на интереси и а, от друга страна мога да кажа, че някои от политиките трябва да бъдат поздравени. А, като например заплащането, сградите, и други приоритети. Ние обаче трябва да следим за социалния процес. Ние не трябва да следваме догмите по отношение на настоящата социална екологична криза. Как можем да осъществим новия зелен курс и как можем да се борим срещу отбягването от данъчно облагане? Как можем да следваме хуманистична политика, как можем да дадем надежда на европейските граждани, когато следваме политика на строги економически на строги економии. И всичко това трябва да проследим в Европейския парламент. Трябва да се изправим пред тези предизвикателства. Хората на планетата имат нужда от нов зелен курс. Трябва да се случат промени в селското стопанство, в транспорта. Хората на планетата имат нужда да бъдат освободени от